Colleagues, please, may I ask... Колеги, ако обичате да заемете местата си. Ще започнем с втората част от нашата междупарламентарна среща. Ще говорим за приоритетите от стратегията Европа 2020 и връзката и с приоритетите от економическия цикъл. Ще обобщим резултатите от междупарламентарните срещи, които бяха проведени в отделните комисии, кон, комисията по заедостта и бюджета. В ЕКОН бяха обсъдени два въпроса Европейската координация свързана с агресивното данъчно планиране и а, противодействие на данъчното укриването на данъци, както и темата с Банковия съюз. А, две теми, които са много важни и е, разбира се, сътрудничеството между националните парламенти и Европейския парламент е, е много важно. Обсъдихме проблема с е, укриването, избягването на данъци, както и отделни въпроси, свързани с агресивното данъчно планиране. Чухме от представителя на комисията, как комисията се опитва на европейско ниво да се справи с този проблем. Ораторите посочиха, че трябва да се прави разлика между данъчна измама и укриването на данъците. Да и а, Измамите и злоупотребите са свързани с това, че има пропуски в съответните национални законодателства и обсъдихме как да бъдат разрешени тези проблеми. Всички бяха единодушни, че статуквото трябва да бъде променено, ситуация трябва да се подобри. Някои колеги дадоха и конкретни примери за това как някои корпорации в 28 големи компании от Испания се взел решението да бъдат преместени 24 от тях в други държави или по-скоро седалището да бъде преместено, така че да ам, се облагодетелстват от по-благоприятното данъчно облагане бяха очертани различните нива на отговорност и правомощи в областта на данъчното облагане. Както знаете, е, има разделение на правомощията сред европейските институции. Правомощията на Европейския парламент са по някакъв начин ограничени. От друга страна, националните парламенти играят много важна роля в тази връзка. Обсъдихме различните аспекти, свързани с хармонизацията, сближаването, сътрудничеството, всички а, посочиха, че а, са необходими спешни мерки, за да се отбележи напредък и комисията е предприела мерки в различни области и държавите членки, но въпреки всичко са необходими допълнителни мерки, така че през следващата година да, бъде, да бъде отбелязан допълнителен напредък. Европейският парламент ще започне и своя инициатива. Ще се проведе проучване, ще бъде изготвен доклад, по... ще бъде изготвен и а, законодателен доклад по а, тези теми. И ще работим в тясно сътрудничество с националните парламенти при изготвянето на този доклад. На второ място Отбелязахме, че голямо постижение е създаването на банковия съюз. Това е, това е един вид надзор, който се осъществява на европейско ниво. Ораторите се спряха на отделните правни разпоредби и нивото, на което се упражнява надзор е, и от страна на националните органи, от страна на европейските органи. Е, такъв контрол трябва да се упражнява, защото да, независимостта е нещо важно, но тя е свързана и с някакво ниво на отчетност и надзор. Имахме възможност да обсъдим и други елементи, свързани с банковия съюз, с финансовите регламенти Нещо, което липсва в Банковия съюз е темата, свързана с гарантиране на банковите депозити. Трябва да се избягва дублиране в действията, свързани с Създаването на единен механизъм за преструктуриране на банките предвижда се и надзорен съвет. Целта на този нов модел е да предотврати бъдеще, в бъдеще разходването на данъчни средства за спасяването на банки. Някой от колегите каза, че в тази конструкция липсва един елемент и ние казахме как всъщност ние изграждаме тази банкова структура, свързана с финансовия регламент. Текстът е много сложен. Това е правен текст. Това беше обобщението на нашата дискусия. Сега преминаваме към обобщение дискусията от Комисията по заедостта. Е, Благодаря, господин Гуалтери. Между парламентарното заседание е, в сферата на заетостта бе разделено на две. Първата част е, се занима с заетостта и социалните показатели, както и сравнителната таблица на процедурата по макроекономически дисбаланс. Втората пък се занимаваше с инвестиционния план. Голямата част от ораторите подчертаха значимостта на създаването, разкриването на работни места, като говореха за качествени, прилични, достойни работни места. Бъдещето на Европейския съюз не може да почива върху нестабилни работни места. Не може да разчитаме на ниско платени е, работни места, които изискват нисък ценз. Голямата част от е, говорещите го подчертаха. Мария Мария Анджело Мартинес говори за публичната администрация в Испанския сенат. Тя говори за фискалната консолидация и реформите в нея, които са проведени последните години. Тя каза, че и растежът, и заетостта вървят нагоре, положителна е тенденцията в Испания. Това се дължи на многото реформи от структурен тип на пазара на труда. След това имаше въпроси и отговори. И евродепутатите и националните депутати подчертаха увеличаването на нестабилни работни места, нулево часови работни места, много кратки договори за заетост, т.е. трудови договори. Що се отнася до сравнителните показатели, депутатите казаха, че трябва да се подчертае социалното измерение на економическия и социален и паричен съюз. Говориха също така, че трябва да се въведат инструменти за силна социална политика, които да се съсредоточат а, върху автоматични механизми за корекции, както се прави при фискалната политика. Таблицата за сравнение показва различни цели, свързани с качеството на работните места. Голямата част от депутатите застъпиха тази позиция. Нужно е заедостта социалните въпроси да бъдат наравно с макроекономическите такива. По време на второто ни заседание или втората част от заседанието ставаше дума за инвестиционния план и неговото въздействие. Господин Витброд, председател на Комисията по европейски въпроси в Полския Сейм, говори за това колко е важна политическата воля при потенциалния успех на този стратегически план. Господин Ханеган, който е председател на съвместния комитет в Ирландския парламент, изрази своето безпокойство за размера на фискалния мултипликатор, както и графикът за прилагането на този инвестиционен фонд. Госпожа Ясловека, де, член на Комисията по заедостта и е, изрази повече оптимизъм. Тя каза, че трябва да се направи така, че държавите членки да са ангажирани да правят свои вноски в този фонд, а не само да могат да привличат частни инвестиции или нас... чрез насърчителните банки, за да има такъв мултипликационен ефект. По време на въпросите и отговорите и националните депутати и евродепутатите подчертаха нуждата инвестициите, предложени в плана Юнкер, да не са част от изчислението на националния дефицит. Те подчертаха значимостта на това да се избират проекти, които създават работни места. Също така подчертаха ролята на МСП и отново казаха, че нямаме нужда а, от модел, като моделът в САЩ, а имаме нужда от европейски модел, т.е. нашите усилия трябва да отидат за създаване на висококачествени работни места, работни места, които да добавят стойност, не само за нас в личен план, но и за цялото общество. Благодаря, казва председателят. Сега давам думата на Жан Артуи за резюмето на бюджетния дебат. Merci, Благодаря, господин председател. Темата, която избрахме за тази е конференция на интерпарламентарните комисии по бюджетите, беше темата за просрочените парични задължения на Европейския съюз. Поканихме трима участници от Испания, от Полша и от Франция, които работят на местно равнище. И можеха да ни кажат какво става на място следствие на просрочията и по какъв начин те се отразяват отрицателно върху инвестициите, тъй като същината на Европейския съюз е поддръжка на инвестициите. Те подчертаха до каква степен просрочените задължения затрудняват бенефициерите на европейските средства, онези, които осъществяват проекти, като например малки и средни предприятия, научни лаборатории, сдружения и как тези просрочия се отразяват негативно върху дългосрочните цели на Съюза – растеж и работни места. Също така те се отразяват отрицателно върху доверието на нашите съграждани и доверието на инвеститорите в Европа. Всъщност всичко това проектира в обществените нагласи а, е, отрицателен образ на Европейския съюз. И за да а, е, се убедим в казаното, е достатъчно да се обърнем към изборите за Европейски парламент от май месец миналата година. Също така важно е контролът за плащанията и за тяхното своевременно извършване да не бъде дребнав, да не бъде прекомерен, защото това допълнително отекчава, изтощава и отчаива бенефициерите и местните органи. Националните парламенти рядко упражняват контрол върху начина по който се управлява бюджетът на Европейския съюз от страна на бюджетните органи на съюза. И за това е необходимо да се подчертае, че националните парламенти трябва да настояват пред правителствата да изпълняват своите ангажименти. Трябва също така да мислим за задлъжнялостта. Необходимо е да използваме средносрочната ревизия на многогодишната финансова рамка. Това ще бъде ревизия с оглед и след резултатите от последните избори за Европейски парламент. Рамката бе прията преди изборите, но сега трябва да я преразгледаме. През 2010 година 5 милиарда е бил размерът на просрочените задължения, а всичко прогресира, така че през 2014 година сумата е вече а, между 25 и 30 милиарда евро. Правителствата са поели ангажименти и тези ангажименти трябва да се изпълняват в срок. Това е просто изпълнение на поети задължения. Как да бъде изчистен този свръхтежък дълг и да не се допуска повторното му възникване в бъдеще, говорихме за ограничаване на броя на проектите и програмите, за необходимостта от стриктно следене на тяхната полза за растежа, заетостта и конкурентоспособността. Европейският съюз трябва правилно да определя приоритетите си и да не допуска разпиляване. Наред с това трябва да бъде въведена повече гъвкавост. Питахме се също дали не е редно да се намали продължителността на многогодишната финансова рамка. Седем години е прекалено дълъг срок, той не позволява да се отчитат промените в конюнктурата текущо. Също така е необходимо да се е, упрости веригата на контрола. Не трябва да се изискват толкова документи, не трябва всичко да е толкова сложно. Европейският съюз изпада в ексцесии, когато се опре до контрол и проверки. Всеки има отношение към контрола, за да не го извършва само едно ниво. Би трябвало да имаме истинска система на собствени средства за Съюза, т.е тръпнещо очакваме предложенията на групата на високо равнище под председателството на Марио Роти. Темата на разискванията ни днес след обед е ревизия на стратегията Европа 2020 и семестъра за 2015 година. Бюджетът е прекрасно средство за подпомагане на инвестициите в духа на стратегията Европа 2020 година и с оглед приоритетите по линия на европейския семестър. Много са ни правилата, но малко са общоевропейските средства за решаване на просрочените задължения. Решаването на този въпрос всъщност е приоритет. Настоящата интерпарламентарна конференция трябва да допринесе за разсейване на всяко недоверие. Европа не може да върви напред без доверие. А доверието е под съмнение, когато фактурите не се плащат. Успехът на инвестиционния план на стойност 315 милиарда евро почива върху доверието на спестяващите и на инвеститорите. За това ние сме длъжни незабавно да изпълним своите юридически задължения. Шан, can... Благодаря. Сега можем да започнем пленарното заседание във връзка с преразглеждането на стратегията Европа 2020 година и цикъла на европейския семестър за 2015 година. Искам да кажа добре дошъл на Юрки Катайнер, комисар, който отговаря за работните места, растежа и конкурентоспособността. Благодаря за присъствието ви тук. Незабавно ви давам думата. Мисля президент, Господин Голтери, много ви благодаря. За мен е чест и привилегия да бъда поканен на едно такова важно събитие, като между парламентарната седмица, за да обсъдя с вас Европейския семестър 2015 и стратегията 2020 няма да мога да остана през цялото време, защото имам вече поети ангажименти, но ние ще имаме и други възможности да обсъдим тези е, теми. От своя страна искам да кажа, че е много приятно да видя тук сред нас толкова много представители на националните парламенти. Стратегията Европа 2020 е прията през 2010 година и залага много цели, свързани с растежа и економическото развитие. Програмата Хоризонт 2020 също продължава да се изпълнява и комисията преразглежда тази стратегия. Като цяло Европейския съюз е на път да постигне целите си в областта на образованието, климата и енергетиката. Но това не може да се каже, за съжаление, за нашите цели, свързани с заетостта, изследванията, развитието и намаляване на бедността. Кризата нанесе непоправими щети е, нанесе щети върху ключови области от економиката и се отбелязва изоставане в някои области. Структурните реформи са свързани с растеж и инвестиции, както и поемането на отговорност за създаването на работни места. Нека да ви кажа какво възнамеряваме да предприемам. През 2014 година комисията представи съобщение, свързано с стратегията 2020, анализира състоянието на стратегията и а, очерта какви са а, целите, свързани с стратегията 2020. Публични консултации бяха проведени на 5 май 2014 година, както и на 31 октомври миналата година. Целта, е, целта бе да се съберат идеи и предложения от всички заинтересовани страни, свързани с стратегията, както и да се ам, почерпи от опита на другите. We will shortly present its main outcome. Днес след дълго ще представим обобщения вариант от резултатите от тези публични консултации, свързани с стратегията 2020. Има и други приоритети, които също са важни, по които ние ще разполагаме с малко повече време, за да представим нашите намерения. И така, Комисията ще, представи обобщение на основните резултати от публичните консултации, както и доклад за състоянието на нещата и връзката с целите от стратегията Европа 2020, както ще се изготви предложение за преразглеждането на стратегията. Следващите месеци ще са много важни за очертаване на бъдещите мерки, които трябва да бъдат предприяти в Европейския съюз. Необходимо е да се води диалог между институциите и да се укрепват връзките между институциите и а, техните партньори. Комисията смята, че а, такъв ангажимент, свързан с постигане на растеж и заетост, ще е от важно определящо значение за следващите години. Сега да премине към економическия цикъл. Той е един от основните инструменти, що се отнася до стратегията 2020. Комисията Тайсън ще се спре на отделните аспекти на европейския семестър, така че аз съвсем накратко ще ги засегна а, и ще се спра и на инвестиционния план. На 28 ноември комисията представи годишното проучване на растеж за 2015 година предлага се следното. Насърчаване на инвестициите на второ място, ускоряване на структурните реформи и на трето място да има фискална консолидация, която да вземе предвид економическия растеж. Проучването на растежа посочи, че трябва да бъде рационализиран този европейски семестър. Инвестиционният план се обединява около следния триъгълник. Европейския фонд за стратегически инвестиции. Парламентът в момента разглежда проекто регламента. Очакваме плодотворните дискусии, свързани с регламентите, възможно най-бързо. На второ място подбора на инвестициите и програмите. В посещенията ми в отделните държави членки оставам впечатлението, че инвестициите трябва да отговорят на интереси и на нуждите на ем, заинтересованите страни на място. Освен това, трябва да се търсят публично-частни партньорства. Всичко това го слагаме в контекста на европейския семестър. На второ място, инвестиционната инициатива е свързана с реформи, които да подсилят единния пазар. Има конкретен дневен ред, който трябва да бъде ясно определен и мога да кажа, че единия пазар и дигиталния пазар ще играят определяща роля. Когато всичко това трябва да бъде приведено на практика, всеки един аспект от семестъра ще изиграе своята роля. Комисията с нетърпение очаква да чуе вашата гледна точка, защото всички парламенти проявяват интерес към економическия семестър и към стратегията 2020 и в миналото също ще всички парламенти са оказвали много добро сътрудничество в тази област. Благодаря ви, господин Катайнен. За съжаление, госпожа Мариане Тайсън не може да е тук по здравословни причини. Така че ще преминем към следващия етап. Ще дам думата на докладчиците. Първо докладчикът от ЕКОН, който отговаря за годишния преглед на развитието. Работи се за това регламентът за Европейския фонд за инвестициите да бъде финализиран възможно най-бързо. Ние ще сме проактивни, ще дадем нашият принос, така че този регламент да бъде прият на време и разбира се, ние разчитаме и на вашето сътрудничество, за да може този план да бъде приведен в действие. Утре сутринта ще говорим по тази тема. Така че Първият е, оратор е господин Розати, който е докладчик по економическия семестър. Благодаря, председателю. Първо искам да благодаря на комисаря Катайнен за това, че направи този общ преглед на европейския семестър е, и връзката му с стратегията Европа 2020. Аз бях докладчик по предишния кръг за препоръки към конкретните държави и сега съм водещ такъв по годишния обзор на растежа. Това ми дава възможност да видя колко е важен този инструмент за координация на политиките. Както казахте, председателю, в този нов кръг на економическо управление през 2015 трябва да се съсредоточим на две неща изправени сме пред нови предизвикателства поради бавния растеж, но и политически предизвикателства, свързани с конкретиката във всяка държава членка. Трябва да се възползваме от уроците, които сме извлекли от предишните цикли, т.е. не оптималната ефективност на конкретните предложения за всяка държава и най-вече приложението на тези препоръки в държавите членки. Ограничено е въздействието, само 9% от тези препоръки са приложени в държавите членки 2013 година. Призовах се държавите членки да положат повече усилия при прилагане на тези конкретни препоръки за всяка държава членка. Това беше съвет, много интелигентен съвет към тези държави, за да се справят с а, своите проблеми. Трябва да има по-голямо сътрудничество и на национално и на европейско ниво, за да може да се изпълнят реформите, предвидени в тези препоръки. Годишният обзор на растежа, който бе публикуван от комисията преди два месеца, е много важен документ, който стартира цикъла на координиране на политики между държавите членки в сферата на економиката. Надявам се да можем да се споразумеем по интегрирания подход на Европейската комисия. Защото е важно да се види какви са причините, но и какви са предпочитаните действия за бъдеще. Има голям консенсус, че този подход с три стълба, който бе предприят от Европейската комисия, е подходящият. Инвестиционният стълб – той е необходим, за да може да се справим с дефицита на доверие. Намираме се в един порочен кръг, при който ниските инвестиции означават нисък растеж, ниският растеж води до ниско доверие, а ниското доверие пък води до ниски инвестиции, т.е. кръга се затваря. А, императивно е да се разбие този омагиосен кръг и в този смисъл приветстваме доклада на комисията по годишния обзор на растежа. Той всъщност е един наистина обещаващ опит да се разбие този омагиосен кръг. Важно е в държави членки, където има достатъчно фискално пространство и ориентация към структурни реформи, и които вече имат достатъчно силна основа за економически растеж, та тези държави членки всъщност са в по-добра позиция да извлекат полза от този фонд. Поради тази причина другите държави членки трябва да преследват наистина по-амбициозно своите програми, за да има политики за създаване на работни места, за да има модернизация на системите за социална защита, включително пенсионните системи, като в същото време се опазват устойчивостта, справедливостта и прозрачността. Също така искам да подчертая, че в част от измененията, които се опитваме да предложим към този доклад, поставят фокуса върху ролята на МСП. Те трябва да имат по-лесен достъп до финансиране. Трябва да извлекат полза не само от Европейския фонд за стратегически инвестиция, но и от банковото финансиране. Трябва да имат по-лесен достъп до рисков капитал или финансиране от други дружества или до кредитни а, дружества, за да се намалят бариерите пред малките и средни предприятия. Още два стълба има, които са изключително важни, защото основната задача на фискалната консолидация, която насърчава растежа, е да се повиши доверието у държавите членки, без да се преодолява дефицита, обаче трудно може да се говори за връщане на доверието и бърз растеж. И накрая структурните реформи. Те са третият стълб на годишния обзор на растежа и на новата стратегия на Европейската комисия. Това е важно, защото точно там е връзката с стратегията Европа през 20-та година. Когато правим конкретните препоръки към държавите членки, ние пък и Европейската комисия по-скоро ще ги уведоми, държавите членки, кои са структурните реформи, които трябва да приложат, за да може да постигнат целите на стратегията Европа през 2020 година. Целите на тази стратегия са политически задължителни, но не са правно обвързващи. Те са съгласувани с всички лидери на държавите членки и би трябвало да бъдат спазени или постигнати. Много бих искал да видя средносрочния преглед на Европейската комисия за постигане целите на стратегията Европа през 20-та година, защото сигналите, които получаваме, са смесени. Не всички държави в еднакъв степен са постигнали тези цели. Има забавяния. Не бива да се продължава така. Тези държави членки би трябвало да ускорят процесите. И в заключение, европейският семестър е много важен елемент от економическото управление. Все още се подобрява този семестър или полугодие, защото инструмент... опитът по него не е толкова дългосрочен. Искаме по-добра координация на економическите политики, е, основни структурни реформи в държавите членки. Сега европейският е, семестър не е идеален, не е перфектен, но това е добър инструмент. Съгласен съм с Европейската комисия, че трябва да бъде оптимизиран той искаме той да бъде по-лесен за употреба, ако мога така да се изразя. Информацията, която идва като реакция от държавите членки, може да бъде много полезна. Така ще участват по-активно националните действащи лица. И накрая, наистина, трябва да се укрепи е, чувството за собственост на тези инструменти у държавите членки. Тоест, това е едно упражнение, което се прави за държавите членки, за самите тях. Това не е нещо, което е наложено отвън и не би трябвало да бъде разглеждано като някаква досада, която някой ни е наложил. Не, това са добри съвети, които би трябвало да бъдат следвани от държавите членки. За да се случи обаче всичко това и държавите и националните парламенти трябва да смятат, че тези планове са тяхна собственост. Те са ги изработили самите те. Затова трябва да има по-активно участие на националните парламенти. Благодаря. Thank you, Darius Rosati. Благодаря много. Сега искам да дам думата на господин Серджо Готиерес Пието, който е докладчик в Комисията по заетостта във връзка с годишния преглед на растежа. Благодаря, господин председател. Наистина, европейският семестър не е най-важното средство за координация на макроекономическо равнище, с което разполагаме в Европа. То обаче е средство, което не е използвано достатъчно. И смятаме, че то може да изиграе много важна роля за по-нататъчна координация в Европейския съюз. Todo el mundo creo que estamos de acuerdo. Липсва демократична легитимност. Всички сме съгласни с това в този процес. И това не е нещо, което ще бъде решено на заседание като днешното antes de publicar la encuesta anual de crecimiento, quiere tener un diálogo real con los Estados miembros y con sus parlamentos nacionales. Трябва да кажем, че диалогът е много важен между представителите на отделните парламенти. Необходими са програми за реформи, за сближаване, но първо на национално ниво трябва да ам, има ясна позиция по този въпрос, за да могат и представители на националните парламенти да са част от целия този процес. По този начин Европейския съюз ще засили своята легитимност и доверието в себе си. противен случай, ако няма сговор между всички, това ще е за сметка на конкурентоспособността на Европейския съюз. На първо място трябва да поставим участието и легитимността. Трябва да се използват всички възможности, за да се възстанови економиката, Миналата ам, година имаше на някои места нулев процент растеж и това беше за сметка на работните места. В Европейския съюз а, като цяло е отбелязан напредък, но заетостта си остава на много високи нива и това е а, лоша тенденция. Не бяхме в състояние да а, се справим с съществуващите дисбаланси. В Комисията по заедостта има четири стълба, които се очертават. Европейският съюз ам, изготвя нова стратегия, която трябва да е по-амбициозна. Важно е пак, пакта за стабилност и растеж да бъде преразгледан. Важно е да не се залага изцяло на економиите за консолидирането на бюджета. Е Затова в доклада казваме, че има нужда от голяма гъвкавост. И въпросът, който задаваме е дали фискалната консолидация ще доведе до по-голям растеж и до създаване на работни места. Също така смятаме, че цялата стратегия за структурни реформи трябва да бъде преразгледана, особено в частта и за заетостта. Наистина, предходната комисия се опитваше първоначално да акцентира върху бюджетните ограничения и едва тогава да мисли за структурните реформи. Но общият знаменател е да се изследват цикличните причини, които ни доведоха до кризата. Тъй, че и е, двете части на стратегията всъщност само доведоха до по-голямо неравенство. Трябва да видим кои структурни реформи ще бъдат полезни, а не да правим структурните реформи като само цел. Искаме да има структурен ефект, повече работни места, по-малко неравенство. Реформите от структурно естество и реформите на пазара на труда се смятат за фундаментална парадигма, но те не са единственото, към което трябва да гледаме. Инвестиционните възможности също са потенциал за раз... създаване на работни места. Онези комисари, които се занимават с економика и онези, които се занимават с заетост и социални въпроси трябва да работят съвместно. В противен случай има внимание към е, структурните реформи в областта на заетостта, но те могат да, довед, да доведат, както се е и случвало и нашата комисия е критикувала е, това, до отрицателно отражение върху е, работната сила. Ако погледнем цифрите, 51% от новите работни места, създавани в Европейския съюз, всъщност не водят до преразпределение на богатството, защото хората, които заемат тези работни места, не могат чрез работата си да се измъкнат от оковите на бедността. Фактически трудът не е достоен. Намаляват се заплатите, това обаче на свой ред води до намаляване на потреблението. И за работниците излизането от кризата е мираж. Не всеки успява да излезе от кризата. Наред с това има голяма несправедливост в разпределението на доходите между отделните поколения. Има проблеми между вече установилите се на пазара на труда работници и онези, които се опитват сега да навлязат на пазара на труда. Това застрашава същината на Европа като социален проект. Би трябвало хората да се чувстват част от едно общество и нашата политика да допринася за изграждане на такова чувство. Третата част на доклада ни е свързана с възстановяването на европейския социален модел. Този социален модел претърпя големи вреди от кризата и от мерките за бюджетни ограничения, предприяти следствие на кризата. Бюджетът трябва да бъде насочен към по-голямо равенство и към борба с популизма и с евроскептицизма. Бичове за Европейския съюз като цяло – Има е, значителни промени в европейската политика през последните месеци, но това, което трябва да направим е да си зададем някои въпроси. Тези промени ще ни позволят ли бързо да излезем от кризата? Личното ми впечатление е, че комисията на господин Юнкер направи всичко възможно Европа да бъде извадена от рецесия, но не прави всичко възможно за извеждането ни от кризата, в която се намираме и която не е само економическа. За да излезем от тази обща генерална криза, трябва да бъдем по-целенасочени и по-амбициозни. Тоест, плановете, които чуваме, дали ще доведат до промените, които желаем? Ще се окажат ли достатъчен лост за излизане от тежкото положение? Не искаме да заместваме инвестициите, с нещо друго. Бихме желали обаче инвестициите да попаднат в онези региони, където има най-големи економически проблеми, защото там се нуждаем от лостове, които да подпомогнат растежа и създаването на работни места. Особено се притесняваме от това, че е, сега обявяваните инвестиционни програми могат да се окажат заместител на други по-необходими инвестиции. Друг важен момент е достъпът до кредитиране. Поставяме и въпроса за преструктурирането на частния дълг в Европейския съюз, защото частните дългове са голяма тегуба за малките и средните предприятия и пречат на техния растеж. Работните места трябва да бъдат висококачествени и да водят до достойно заплащане на труда. Също така се опитваме да отговорим на някои въпроси, които се поставиха при стъпването на комисията Юнкер в длъжност. А, имам предвид разискванията за общо европейска минимална заплата. Трябва веднъж за винаги да решим проблема с работещите бедни. Хората, които а, работят а, на непълно работно време, се нуждаят от защита. Те често пъти а, не могат просто да намерят е, работа на пълно работно време, въпреки че са готови да работят е, на пълно работно време. Това обаче изкривява статистиката, защото е, те нямат достатъчен доход, не могат да се освободят от бедността, а в същото време статистически не се отчитат като безработни. Необходимо е към всичко това да добавим и съображенията, свързани с данъчното облагане. О, в общи линии ние се стремим чрез този доклад да възстановим на Европа социалното и измерение. То до някъде бе загърбено и сега трябва отново да бъде изведено на преден план. В заключение ще повторя промени са на лице, но те трябва да бъдат консолидирани и трябва да бъдем по-амбициозни, ако искаме да възстановим растежа и да го направим еднакво справедлив за всички. Благодаря сега Андреас Шваб, който ще представи доклада по своя собствена инициатива за управлението на единния пазар в контекста на европейския семестър и изготвен за комисията ИМКО. Благодаря ви, уважаеми колеги. Дискусията свързана с единия европейски е, пазар е свързан с различни съображения. Е, важно е да се да се знае, е, че Европейския парламент трябва да работи съвместно с националните парламенти, що се отнася до решенията и е, до ефективното изпълнение на програмата за управлението на единния пазар. Господин Гуатер е, е, ясно посочи, е, че е, когато има правни актове, се приемат и обсъждат на европейско ниво. Тези актове трябва да бъдат ефективно прилагани на практика и в държавите членки, за да могат всички е, граждани да се облагодетелстват от постигнатите резултати и да може е, да се постигне растеж без да има економии, без да има допълнителни рестриктивни мерки. В рамките на европейския семестър се излагат някои съображения, които аз разбирам отчасти и отчасти не разбирам, но изненадващо е, че възможностите, които ние имаме съвместно в Европейския съюз, не се използват в достатъчна степен. От името на госпожа Кълпеш, тя е наш докладчик, не може да е днес тук и от нейно, нейно им искам да подчертая, че вътрешния пазар от наша гледна точка играе много важна роля в рамките на европейския семестър. Държавите членки, било те от е, е, северна, южна, източна или западна Европа, те трябва да прилагат европейското законодателство, свързано с вътрешния пазар, така че той да води до осезаеми ползи за гражданите. Управлението на вътрешния пазар е включено в европейския семестър. Това според нас е много добър подход. Трябва обаче да се каже, че европейския семестър не трябва да се използва само като платформа за обмяна на макроекономически въпроси, ами а, е, трябва конкретно да се обсъди следния въпрос. Защо определени държави и членки не се придържат към разпоредбите, свързани с вътрешния пазар, така както те са съставени и планирани? Важно е да се постигне растеж, който може да се използва съвместно от всички. До този растеж може да се стигне и чрез економическото управление и чрез всички допълнителни мерки. Благодаря ви. Thank you. Now we can... Благодаря. Сега започва нашия дебат. 11 души са се записали. Имаме време и за още, така че Онези, които проявяват интерес да вземат думата, биха могли да ни изпратят или дадат формуляра за регистрация. Мануел Саразин от германския Бундестаг. Господин председател, уважаеми дами и господа, Европейския семестър е един от най-важните инструменти за постигането на целите от Европа 2020 има правомощия на европейско ниво и на национално ниво в тази връзка и мога да кажа, че европейския семестър не е взел предвид обаче някои важни аспекти. Публичните дискусии, свързани с европейския семестър, не са достатъчни. Европейския семестър не е политизиран в голяма степен между комисията и, про, и а, правителствата някак си се обсъждат нещата. А, дебатите на национално ниво почти не се отразяват, а те се водят по такъв начин, а, сякаш а, всяка държава членка трябва да заема отбранителна позиция спрямо а, насоките от, а, дадени от европейско ниво. Е, всички, по всички тези проблеми ам, може да се работи така, че европейският семестър да бъде по-успешен. Това може да стане чрез включване на националните парламенти. Бих ам, предложил годишният обзор на растежа а, да се изготвя като националните парламенти бъдат включени в процеса на взимането на решение. От друга страна, националните парламенти трябва да бъдат подсилени по такъв начин, че реформите, реформните програми да бъдат представени и да бъдат решени в пленарните зали на съответните парламенти. Националните парламенти също да поддържат контакт с комисиите, не само за да излагат своите си национални аргументи, ами може би да дадат възможност на комисията и на Европейския парламент ам, да представят своите съображения на обществеността. Във всеки национален парламент съответната комисия да представи препоръките специфичните препоръки, които са за всяка една държава членка. И е, в пленарна зала, всеки един парламент, тези препоръки да бъдат обсъдени. Националните парламенти трябва да имат право да задават въпроси на е, комисията, свързани с европейския семестър и разбира се е важно да се залагат е, ясни цели и показатели в целите свързани с европейския семестър. Като тези цели не трябва да се отнасят само до Европа 2020, ами тези цели трябва да се отнасят до всяка една календарна година. Благодаря за конкретните предложения. Следващия оратор е Иво Оливейра, Асамблея да Република Португезе. Благодаря, председателю. Дебатът между парламентите е много важен. Живеем във времена на промени в Европа. Няма економическо развитие, заетост, намалява се богатството, имаме дефлация. Затова плана на Юнкер за инвестиции е много положителен. Искаме да разберем как ще действа този мултипликационен ефект. Но публичното мнение в много държави членки показва, че имаме нужда от нови политики, по-дълбоки политики за решаване на реалните проблеми на хората. Ако погледнем цифрите от Португалия, нашите показатели, ще видим огромна младежка безработица, която нараства, все по-голям риск от бедност, много проблеми в здравеопазването, социалните служби и така нататък. Когато искаме бюджетни съкръщения, виждаме, че те оказват много драматично въздействие. Младото поколение в Европа и в Португалия е изоставено. Тази сутрин Европейската комисия каза, че работи по нови стимули, свързани с това. Според нас това е спешно и трябва по-бързо да се работи в стратегията Европа през 20-та година. Трябва да поискаме по-бързо да се действа, да бъде коригирана тази стратегия, така че да отговаря бързо на отделните държави, да има повече равенство в Европа и да се даде стимул на младото поколение и всички да бъдат по-приятелски, по-благоприятни настроени към Европа. Благодаря. Next speaker, Джуркович. Е, е, Благодаря. Господин Джуркович от Хрватския парламент. Надявам се, че добре произнасям името ви, казва ораторът. Благодаря. Произношението ви си беше съвсем вред. Благодаря, господин председател. Когато говорим за стратегия и стратегията Европа 2020, тя подлежи на преглед през едните години и трябва да бъде направен анализ на нейната ефективност. Естествено е всяка стратегия да се подлага на преглед, тъй като в обществото има нови тенденции, нови събития и винаги се налага да се приспособявате. Едно от предпоставките за растеж и е, заетост е, разбира се, фискалната консолидация и финансовата стабилност трябва да бъдат решени всички е, съществуващи неравновесия, които пречат на заетостта. Важно е да се насърчат инвестициите от частния сектор. Правителството трябва да бъде много проактивно, когато привлича частният сектор. Банките са ликвидни и трябва да вземем предвид, че те работят при доста ниски лихвени проценти. Очакваното възстановяване обаче все още не е факт и по тази причина несъмнено е, че Европейският съюз и държавите членки са призвани да изиграят ролята на двигатели, които да подпомогнат постигането на добра синергия. И могучност синергия е мира Европска... Искам да подчертая и това, че е, за синергия има значителни предпоставки, ако имаме предвид мерките на Европейската Централна банка и на Европейската комисия. Според мен, само чрез такива мерки ще постигнем качествени резултати. Благодаря ви. Благодаря ви. Е, от Френския сенат господин Юнг. Благодаря, господин председател. Искам да подчертая, че нямаме много сериозни причини да се поздравяваме. Както казаха и някои от преждеговорившите, много е нисък е, ръстът, много е висока заетостта и е, малко ни дели, ако не и почти нищо, едва ли не сме на ръба на дефлацията. За това трябва да се действа категорично. Конюнктурните условия са добри. Е, ниска е цената на петрола, лихвените проценти са ниски. Европейската централна банка банка води политика, към която я призовавахме. Сега вече трябва да постигнем успех. Беше подчертано, че планът за инвестиции е, на стоеност 315 милиарда евро е важна предпоставка за успех. Стига да успеем да съберем парите, които стига да успеем да съберем тези средства, които ще влязат в изпълнението на плана. Те се съпоставят с 500 милиарда е, долара, които американското правителство е предвидело за съживяване, но сега трябва да се действа бързо. Истинският проблем е да се подберат проекти, защото инвестициите не бива да чакат. Те трябва да влязат в економиката. Планът за инвестиции трябва да обслужва общи политики политики, които са подчинени на, до изграждането на вътрешния пазар и до изграждането на Европа. Мисля е, за мрежите, за енергетиката, за всички тези общи за нас политики. И за това отправям призив към комисията и към нашите държави членки да действаме по-бързо, когато става дума за решение във връзка с този план за инвестиции и за неговото изпълнение. Благодаря. Благодаря ви. Следващия оратор Ивана Малети, Малетич от Европейския парламент. Добър ден, захвалям председаваючи. Поздравям. Добър ден на всички. Искам да приветствам нашите колеги с добре дошли колегите ни от националните парламенти. Много е интересно да се види колко сме близо или колко сме далеч от от постигането на целите от стратегията Европа до 2020. Въпросът е дали сме успели да увеличим заетостта, да намалим бедността, дали сме увеличили броя на високо квалифицираните кадри, дали сме увеличили дела на ВИ, възобновяемите енергоисточници, дали сме постигнали целите си, що се отнася до процента от БВП, който се предвижда за инвестиции. Дали стратегиите на отделните държави членки произхождат от стратегията Европа 2020? Тази стратегия е била изготвена възоснова на предложения от отделните държави е, членки. Необходимо е стратегията да бъде приведена в действие. Европейският семестър трябва да вземе предвид препоръките към държавите членки, за да бъдат координирани действията на държавите членки, за да бъдат постигнати целите стратегическия документ. Има нужда от е, ам, обвързване на отделните ам, законодателни актове отделните политики трябва да бъдат свързани а, и а, трябва да има и координация по отношение на европейския семестър и разходването на бюджета. Така ще постигнем а, нашите цели, свързани с растежа и а, економическото развитие. Благодаря ви. Speaker... Благодаря. Андреас Галадзевски има думата. От Полския парламент. Dziękuję panie przewodniczący. Wiele lat temu благодаря, председателю. Преди много години видяхме как се провали Лисабонската стратегия. Сега много ми се иска да не се случи същото с стратегията Европа през 20-та година. Важен е този документ, но е още по-важно този документ да бъде преценен, да се види дали е гъвкав. Защото ако не е гъвкав, а е неподвижен и не може да бъде променен, той ще върви срещу развитието на Съюза. Преди да задължаваме някои държави членки да действат, ще е много по-добре първо да проверим този документ ефективен ли е. Този документ трябва да бъде преценен от независими инстанции от а, някакви мозъчни тръстове или нещо друго, академични среди, например. Е, е, Тоест, един преглед, който не трябва да се прави от политици, а, за да не се мисли прекалено в а, правилата, които имаме ние и да не се ограничаваме в думите на тази стратегия. Имаме много политики в Европейския съюз. Фискална политика, кохезионна, бюджетна, каква ли не. Трябва да се попитаме как тези политики е, водят до нов старт на економиката. И ако няма такъв старт на економиката, защо го няма? Още един важен елемент. Трябва да вземем предвид факта, че Европейския съюз има бюджет, който чисто на национално план, ако съберем всички бюджети на всички държави членки, възлиза на 1% от всички бюджети взети заедно, т.е. 99% от общия ни бюджет е в ръцето на държавите членки. Трябва да направим така, че бюджетните кредити да бъдат а, разходвани по един целенасочен начин и че има допълнителна стойност всяко едно евро, което се харчи от Европа. Благодаря. Е, Всъщност, още нещо искам да кажа. Работните места. Работните места и доходите. Частният сектор всъщност работи в тази посока и трябва да се борим срещу преодоляване на съществуващите административни пречки пред частния сектор, защото администрацията много лесно измисля пречки. Така че нека да анализираме проблемите, които съществуват и да оставим бизнес света да диша защото там се съдържа елемента, който може да създаде нещо ново. Thank you. Е, Пауло Са, Португал. Давам думата на следващия желаящ да се изкаже, който е от Португалия. Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми евродепутати, уважаеми народни представители от, народ... от националните парламенти, бе споменато, че една от основните цели на стратегията Европа 2020 е създаване на работни места, качествени и добре платени. Но тези цели са в пълно противоречие с резултатите от намесата на тройката в някои страни от Южна Европа. Какъв е резултатът от тази намеса? Стотици хиляди работни места бяха погубени. Исторически безпредседентно е равнището на безработицата, особено сред младите хора. Договорите са при много неизгодни за работниците условия. Лошо платен е трудът огромна е емиграцията. Просто голям брой млади хора не могат да намерят работа в Португалия и напускат страната. Шокиращо е, че в съобщението си 902 Комисията заявява, че реформите в Португалия могат да бъдат дадени като пример за резултатни структурни реформи. Господин председател, госпожи и господа народни представители, в Лисабонската стратегия преди 15 година държавите членки на Европейския съюз се ангажираха да изкоренят безработицата. Е, цитирам, те заявиха, че през 2010 година Европа ще има най-конкурентоспособната економика, основана на знания в света, при почти пълна заетост. Нищо не е по-далеч от истината. Е, безпредседентни са нивата, носта, както и на безработицата. 26% живеят под линията на бедността в Португалия. Огромна част от тях са деца. Така че стратегиите не са облагодетелствали гражданите, те са облагодетелствали финансовите групи, които черпят ползи от дерегулирането на финансовите пазари и генерират все повече безработица. Нуждаем се от прекратяване на тази политика. Мерките, които предприемаме, трябва да бъдат приоритетно насочени към економическа и социална кохезия, към гарантиране на правата и на гражданите, и на работниците. Благодаря. Благодаря. Давам думата на Кириос Дзаранополос, Европейски парламент. И също така отстъпвам председателското място на госпожа Улскок, която е председател на Комисията по заедостта. Благодаря, господин председателю. След изборите в Гърция започна отново дискусията с, с страни, като Франция и Италия не на последно място. Е, но ам, трябва да говорим и за условията, свързани с плащанията и ам, растежа трябва да се противодейства на бедността. В тази връзка са необходими инвестиции. Не знаем дали този инвестиционен пакет ще е достатъчен. Тройката може да променя каквото си иска, но важните неща се основават на структурни реформи. Какво се случва обаче. Повече данъци за предприятията, повече за данъци за домакинствата. Не трябва обаче да се работи в тази посока. В европейския семестър и в стратегията 2020 се говори за, за економии, а трябва да има гъвкавост. Хората а, няма да се задоволят обаче с с такива неща. Хората бяха. Ам, приведени в жертва. Монополът трябва да бъде разбит. Благодаря ви. Thank you. Uh, I'll give the... Благодаря. Пауло Герери от Италия. Thank you. Thank you very much. Благодаря. Трябва да признаем, че не са постигнати никакви цели от стратегията Европа през 20-та година до този момент. Затова има много причини но има и някои основни грешки при формулирането и прилагането на тази стратегия. Мисля, че средносрочният преглед е една възможност да а, се промени радикално тази стратегия. Това е една отлична възможност да се свържи стратегията Европа през 20-та и европейския семестър. До момента те не бяха свързани. Трябва да се подсилят целите на този семестър, особено ако искаме сериозно да преследваме стратегия за растеж, е, тласкан от инвестиции. Нека ви кажа някои моменти за преразглеждане на стратегията. Първо, съдържанието на тази стратегия. Ясно е, че когато залагаме цели на европейско ниво и тези цели ги превръщаме в действия, които трябва да се приемат на национално ниво, това не функционира. Какво можем да направим? Трябва да се постигнат цели като по-голяма економическа интеграция. И така да има паневропейски цели, които да надхвърлят чисто и просто сбора на националните. От тази гледна точка е съвсем ясно, че сферата на инфраструктурата, паневропейската инфраструктура е много важна цел, която може да бъде сложена в центъра на всичко това. След това, вида управление, економическо управление. Това винаги е, е било слабия момент в Европа 2020. Партньорската проверка не сработи. Защо? Защото имаше голямо разделение между този подход и подходът на плана за стабилност и растеж. Затова е много важно да се свържат двете Важно е Европейската комисия в своят годишен обзор на растежа да посочи напредъка, който е постигнат и този, който е необходим към постигане на целите стратегията 2020. До момента не е имало такова нещо. На трето място. Трябва да можем да променим съдържанието, за да подобрим економическото управление. И там може тази стратегия да бъде в центъра на европейската политика. Ясно е това разделение между предлагането на нови правила на европейско ниво от Европейската комисия и дългосрочните цели. Това са две нива, които до момента са много разделени едно от друго. А трябва да ги свържем. Затова ревизирането на съдържанието и на управлението ще може да сложи стратегията в центъра на европейската политика и това ще е една възможност да се укрепят нашите действия по рестартирането на европейския растеж. Благодаря. Благодаря. Давам думата на Габриела Крето от Румъния. Thank you very much. Dear colleagues. Благодаря. Целите, вероятно, са хубави, но как ще ги постигнем е друг въпрос. Миналия път на срещата в Рим през първия ден, цял ден говорихме за това колко опасни са е, дълговете и как да попречим на правителствата да задлъжняват наново. Втория ден обсъдихме е, възможностите на частния сектор, е, който да е, помогне е, на правителствата. И от, очевидни бяха заключенията. Има лоши и добри задължения. С плана на господин Юнкер, се въвежда ново разграничение. Има лоши инвестиции, такива, които идват от обществените фондове и добри инвестиции, които се ръководят от частния сектор, обаче с обществени средства. Това е идеология, а не економическа политика. Идеологията не е нещо лошо, но трябва да се пазим от това да възхваляваме слабите резултати. Имам въпрос. Защо европейските политици така зачеркват значението на публичните преки и инвестиции. Те имат жизненно важна роля за преодоляване на неравновесието и за преодоляване на различията. Много а, държави и членки, а, е, ако направят публични инвестиции, веднага ще повишат доверието на финансовите пазари в а, правителствата. А, е, нуждаем се от, и то спешно от а, това да увеличим доверието в нашите правителства. Благодаря, господин Пирински от България, който е член на Европейския парламент. Заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, в съобщението на комисията барозу вече от почти една година от март миналата година ясно се заявява че докато в миналото европейският съюз се е проявявал като организъм като машина която води към конвергенция то в периода след кризата това вече не е така а дори има един много ясен процес на задълбочаване на различията между отделните страни и във всяка една от тях. и както заявява в съобщението си комисията тя подготвя цялостен преглед на тази стратегия обявява обществена консултация която приключи в е, края на миналата година за да може в началото на тази две хиляди и петнадесета година да се осъществи този средносрочен преглед за да се актуализират целите и политиките. аз бях безкрайно учуден от това което чух от господин катайнен който с две думи каза че има много друга работа комисията и затова отлага този средносрочен преглед госпожо председател възниква въпросът а собствено как ще планира новата комисия и своя инвестиционен план и другите си политики без да е наясно каква е в момента равносметката от досегашното изпълнение на стратегията и каква актуализация трябва да бъде направена? нещо повече аз смятам че комисията пропусна златен шанс да съчетае прегледа в този парламент на европейско равнище на европейския съюз и едновременно да предложи във всеки от националните парламенти да се състои един средносрочен преглед на всяка от националните програми които бяха приети е, във връзка с е, тази стратегия. тогава наистина бихме имали един съгласуван дневен ред и един много по сериозен ефект и импулс за втората част от изпълнението на стратегията проблемите които комисията фиксира в нейния доклад са изключително дълбоки. тя започва със социалните последици от кризата от проблема на проблемите застаряването на населението в европейския съюз което влече след себе си всякакви възможни последици и за заетост и за социални аспекти и другия основен социален проблем нарастващите социални неравенства. има данни между двадесет те с най високи доходи процента и двадесетте с най ниски с нарастващи различия. не искам да злоупотребявам с времето на това заседание но искам да завърша със споделянето на едно дълбоко убеждение което се оформи у мен че комисията юнкер не е наясно какво трябва да прави не е, е изпълнена с необходимото желание и воля да адресира реалните дълбоки проблеми а търси краткосрочни ефекти и демонстрирайки някакъв вид активност. благодаря ви. Благодаря ви, господин Пирински. Сега давам думата на Перван Шперес, която е член на Европейския парламент. Президент. Благодаря, скъпа госпожо председател. В рамките на европейския семестър искам да взема повод от казаното на, от колегата Александър Шваб. Някои от важните неща не са включени в плана на господин Юнкер, защото там се изхожда от предизвикателствата на вътрешния пазар. Те наистина са важни, но ако искаме дългосрочна перспектива, трябва да направим екологичен преход и да се замислим за това, че фундаментален въпрос е цената на въглерода, на въглеродния двуокис. Няма да има економическо възстановяване, ако не е предвидима цената на въглерода. И от тук трябва да изхождаме при своите решения. Това, което решаваме до сега, е ориентирано към стабилност цената на въглерода. Второ, цифровият пазар. Господин Юнкер също трябва да обърне внимание на него. Това е неразделна част от вътрешния пазар и то трябва да е на вниманието на националните парламенти. Защо? Защото трябва да се мисли за нормалните бенефициери, които чакат плодовете от инвестициите. Това са европейските граждани. Ако Google, Apple и Facebook оберат европейските средства, те няма да стигнат до европейските граждани. Значи, говорейки за цифров пазар и за цифрова економика, трябва да бъдем решителни при разпределенето на ползите. Трябва да се мисли и за ново данъчно облагане за цифровата економика. И последно, госпожо председател, искам да благодаря сърдечно на колегата от Бундестага, господин Саразан, който направи някои интересни предложения, много интересни от гледна точка на демократичното начало в европейския семестър. Е, за да могат националните парламенти да бъдат по-съпричастни при изработката на е, препоръките за отделните държави членки. Смятам, че това е много плодотворна база за панататъчна работа. Благодаря, госпожо Берес. Давам думата на господин Неофито от Кипър. Е Благодаря. Говорим за начинът по който можем да се спасим от рецесията. Всички е, са на едно мнение, че решението се крие в растежа. Пакетът на господин Юнкер предвижда тези 315 милиарда евро, които са много важни. Важно е решението на ЕЦБ, свързано е, с количественото облегчаване. Но това само по себе си не е достатъчно. Економическия растеж, добре, свободна економика също, но ам, всичко това може да бъде постигнато чрез частните инвестиции. Обаче нещо обягва, ам, нещо не се обсъжда, а то е много важно. От години Европейската економика е загубила своята конкурентоспособност. Ние вече не сме конкурентоспособни. Не представляваме голям интерес за инвеститорите. И за да може тази конкурентоспособност да бъде спечелена отново, необходимо е ясно да се изправим пред проблемите в Европейския съюз. Европа е свръхзадлъжняла, застаряла, И освен това липсват енергийни ресурси. В същото време трябва да се работи по енергийната сигурност. Много предприятия напускат пределите на Европейския съюз и от а, известно време се борим и за нашето място в а, цифровата економика. Да не забравяме, че още няколко години ще трябва да се борим и с рецесията. Аз съм от една страна, която беше подложена на сериозни економии, но а, не смятаме, че с а, още повече задлъжняване ще се стигне до растеж. Трябва да направим така, че европейската економика да е конкурентно, конкурентоспособна. Благодаря ви. Давам думата на Ине Супер, член на Европейския парламент. Бригада, сеньор президент. Благодаря. Един от въпросите, които ни безпокоят най-много и трябва да бъде обсъден, когато говорим за планове създаване на работни места, е е положението, в което живеят работниците днес. Ако погледнем проучванията на Европейската комуни... комисия, погледнете, например, проучванията на моята страна, но в крайна сметка не става дума само за Португалия. Та, ако погледнем броя на работниците, които са бедни, ще видите, че този брой се увеличава. Работещите бедни са все повече. Говорим за план за инвестиции. Трябва да си зададем въпроса, защо имаме нужда от инвестиционен план. Разбира се, че инвестициите стимулират економиката. Но основната цел всъщност е добруването на хората. Всичко това ще допринесе ли за добруването на хората? Това, което се забелязва, е, че няма никакъв а, клауза за гаранции за създаването на тези работни места. Никой не гарантира, че ще има стабилни работни места с права на трудощите се, свързани с тях. Разбира се, че ще инвестира в инфраструктура, енергийна, транспортна и каква ли още не. Големите инвестиции, които ще доведат до всъщност повече приходи за големите консорциуми, които вече си потриват ръцете. Та след всички тези инвестиции ще има ли постоянни работни места? Това ще разреши ли проблемите ни? Ще има ли е, трудова сигурност? А хората, които падат вече под линията на бедността? Имам два конкретни въпроса, които идват от е, годишния преглед. Обзор, извинете. Две неща, които лесно може да не видите, но те могат да разрушат живота на мнозина. Когато Европейската комисия казва, че трябва да инвестираме в социални услуги, в заместване на доходите, казват, че трябва да се създадат услуги по активиране на работните места. Ма какво искаме да създадем? повече стажове ли? Какво означава Job Activation Services или услуги за активиране на работни места? Това ли ще разреши проблемите с безработицата? Ако правим това, което сме правили до момента, а то е да уволняваме хиляди работници от публичната администрация или работещи в публичната администрация, то тогава какво ще направим? Ще ги пратим на стажове или пък те ще бъдат заменени след като ги увълним от стажанти. Чисто и просто ще увеличим безработицата и в същото време ще увеличим проблема с онези, които работят и са бедни и ще има несигурни работни места, тъй като това няма да бъдат постоянни такива. Това, което искам да чуя от Европейската комисия е следното. Не е ли вярно, че един такъв общностен фонд не трябва да се използва а, за несигурни трудови отношения? Не е ли такъв принципът, което води до още един въпрос? Мисля, че е неприемливо като интервенция в работата на държавите членки. Що се отнася до а, колективните трудови договори? Те се сключват, за да се защитават работещите, а не за да се помогне на работодателите. Понякога се чуват много прекрасни думи за равенството и така нататък, но понякога тези колективни трудови договори се правят, за да се размият условията на труд. Защо комисията защитава такива неща? Uh, uh, Давам думата на председателя на бюджетната комисия в Европейския парламент, господин Артюи. Благодаря, госпожо председател. Бих желал да отправя едно предупреждение. Нека се пазим от химерите. Сещам се за Лисабонската стратегия. Беше много красива идея. И правейки един голям жест, нашите държавни и правителствени ръководители я одобриха. Но имаше огромен контраст между така зададените цели и действията на голямата част от правителствата. Положението е подобно и в момента, когато говорим за стратегията Европа 2020. Е, имаме много красиви сигнали. Господин Катайнен току-що каза, че с плановете за инвестиции на господин Юнкер ще се разкрият много нови работни места. Но също така и приятелите ни, когато ни убеждаваха в необходимостта от единната валута, еврото, казваха, че еврозоната ще бъде най-проспериращия район в света. А сега виждаме какви са резултатите и действителността. Всичко опира до управлението или по-скоро до липсата на управление в Европейския съюз и до последиците от това еврозоната е първата жертва. Десина години работеше добре, функционираше добре, но нещата се объркаха, когато тя се съизмери с истинската действителност. Бих желал да се спра на два въпроса. Днес сутринта проведохме заседание, посветено на просрочените задължения на Европейския съюз. Европейският съюз генерира огромна задлъжнялост, тъй като не изплаща е, задълженията по фактури, изпратени му от оператори и изпълнители на проекти. Това е, е задлъжнялост, която се трупа от Европейската комисия, тъй като тя не разполага със средства да изпълни задълженията си. Какво да направим, за да подобрим качеството на управлението? През есента на 2014 година проведохме дебати по този въпрос. Оказва се, че има непредвидени ресурси, манна небесна. Европейският съюз може да получи близо 5 милиарда евро от глоби. И ние решихме, че тези средства трябва да отидат за погасяване на най-старите задължения. В такъв случай действаме като правителство, което реши което решава да събере такива 5 милиарда, за да подобри малко и фиктивно бюджетното си положение. Казвам фиктивно, защото това са пак пари, които идват от хората. Господин Катайнен по повод наказаното от него, е, мисля, че трябва към задлъжнялостта на държавите членки да се прибави онзи дял от общата задлъжнялост на Съюза по неплатени фактури, който се припада на съответната държава членка. Е, не се очертава розова картината на обществените сметки. По отношение на стратегията 2020 година, е, заместник председателя на комисията по европейски въпроси в полския парламент припомни, че това, което би допринесло за успеха на стратегията, не се намира в Европейския съюз, а в държавите членки, защото те плащат вноска в Европейския съюз като процент от своя брутен вътрешен продукт. Би трябвало държавите членки да участват в процедурите за проверка на сметките и за съгласуване на бюджетните средства, за да може да се изгражда годен бюджет на Европейския съюз. Следователно необходима е по-добра координация между министрите на държавите членки, всеки в своята област, за да може да се осъществи реален принос към растежа и към реалната и ефективна борба с безработицата. И най-сетне, по отношение на собствените средства на Европейския съюз, бих желал да кажа, че с е, нетърпение очакваме предложенията на групата Мон, е, Монти, но това няма да е лесна задача. Необходимо ни е съгласието и сътрудничеството на националните парламенти. Административните и данъчни култури в държавите членки е, много се различават и ако въведете навсякъде един и същи данък, той няма да ви донесе едни и същи постъпления. Искам е, да взема повод от току-що чутото за цената на въглерода. Е, може ли да се въведе данък на границите на е, Съюза, е, данък върху въглерода, за да започнат да постъпват повече средства, собствени в бюджета на Европейския съюз и да се намалият задълженията на държавите членки по отношение на общия бюджет. Това може би ще допринесе и за погасяване на просрочените задължения. Но във всички случаи за да постигне успех економическата политика, повтарям, трябва да тръгнем от економическото управление, което в днешно време ми се струва е в трагично състояние. Благодаря. Давам думата на господин Костас Мавридис от Кипър, член на Европейския парламент. Благодаря. Ще кажа следното като за начало. Е, нещо по стратегията Европа 2020. Съдържанието на тази стратегия се отнася не само до един економически модел. Не, съдържанието не обхваща и а, само един социален модел. Напротив, обхваща и двата вида модели. И економическия, и социалния. Ще кажа нещо друго. Стратегията е съставена при съвсем други условия от е, днешните. Много усилия са положени от, европейс... от европейското семейство. На следващо място целите, както беше посочено с е, право, не са постигнати все още. Искам да ви запитам всички. Може ли някой тук със сигурност да каже, че целите, свързани и с социалните, и с економическите аспекти ще бъдат постигнати през следващите години. Ами, сигурен съм, че е, всички ще сме съгласни, че е, едва ли ще бъдат постигнати. Е, Съединените щати много по-рано е, изпаднаха в кризата, отколкото ние, но днес те са по-добре от нас можем часове наред да си говорим, но трябва да прозрем, че те водят една съвсем друга макроекономическа политика. Ние се опитваме все още да следваме нашата си политика и ам, позицията ни а, си остава една и съща. Относно инвестиционния пакет на Юнкер ще кажа нещо. Е изцяло а, се го казва по този пакет, че той няма да бъде а, финансиран чрез дългове. Но ще питам, защо а, трябва някои държави членки да бъдат изтласкани на ръба на пропаста, за да могат да бъдат проверени а, някои аспекти и да се правят някакви промени. Не може ли тройката да се замести с функциите на собствените европейски институции, с които разполагаме? Благодаря ви. Aiden Hayden е, from Ireland. Хайден от Ирландия. Thank you very much, Chair. Благодаря. Благодаря за тази възможност да се изкажа по време на прегледа на стратегията 2020 година. Трябва да се обърне повече внимание на регионите в тази стратегия. Някои казват, че подход на стратегията е бил еднообразен към всички и не признава многообразието между държавите членки и техните региони. Но за да няма такива неравенства, трябва да решим този проблем. Румънския колега ме порази с това, което каза, що се отнася до това колко получават румънците в сравнение с останалата част от Съюза. Да, има регионални различия, но като че ли не го казваме достатъчно ясно. Стратегията Европа през 20-та година ще продължи да не постига целите си, ако продължава да е стратегия отгоре надолу, а не е приобщаващ процес между заинтересованите страни с силен фокус върху партньорството. Много се обсъжда, че няма резултати около бедността. Напротив, повече хора живеят в бедност, отколкото в началото на стратегията. Много е важно отново да кажем, че ще постигнем целите за ограничаване на бедността. Съюза трябва да гледа сериозно на тези цели. Държавите членки също. В крайна сметка, когато говорим за преодоляване на бедността, заетостта е основният проблем. И ако искаме да се справим с бедността, създаването на работни места е основният инструмент, както и социалното преобщаване. В дебата се чува нещо много важно в пленарната зала по-рано, пък и в отделните групи, че трябва да видим качеството на работните места, които се разкриват. И целият въпрос за социалния дъмпинг на пазара на труда. Когато погледнем стратегията Европа през 20-та година, трябва да искаме качествени работни места и устойчивост на същите. Това ще окаже своето въздействие и върху нивото на безработицата. По отношение на инвестиционната стратегия, има нещо объркващо, а то е, че председателят Юнкер казва, че страните от еврозоната, които са високо рискови според инвестици... инвеститорите, ще бъдат приоритизирани. А в дебата се говореше много за това, че проектите се избират от това дали ще донесат печалба. Хикс и Y не са равни, но на друго. Стратегиите на Съюза трябва да бъдат координирани – и когато говорим за стратегията Европа през 20-та, инвестиционната стратегия, трябва да кажем, че стратегията Европа през 20-та, през 20 година трябва да бъде в центъра на инвестициите. А критерия за проектите по инвестиционната стратегия трябва да обещаят ясно, че ще постигнат целите на стратегията Европа през 20-та година. И особено когато говорим за регионите, това трябва да бъде така. Трябва ясно да се каже в инвестиционната стратегия, че периферните региони на Европа ще бъдат подсилени. Трябва да има ясно застъпено обещание за създаване на реални работни места в инвестиционната стратегия. Добри работни места, устойчиви работни места, това трябва да бъде ключова част от тази стратегия. Благодаря. Благодаря. Редо от Португалия. Благодаря, госпожо председател. Já aqui foi dito que a Europa só pode avançar почитаеми депутати, беше казано вече, че Европа може да върви напред само ако има доверие, но доверие се гради, ако нямате сметки за плащане. Това прави Португалия през последните три години. Изплащаме задълженията си. Социалната ни политика, политиката по заетостта не могат да се анализират само от гледна точка на разходи. Трябва да се анализират и структурните реформи на пазара на труда и да се гарантира по-висока социална справедливост. Португалия премина през огромни мащабни процеси на социални корекции и приспособяване, реформи на пазара на труда, на държавната администрация. И обратно на това, което чухме в е, тази зала, е, нито един държавен служител не е бил уволнен. Като вече сме свидетели и на намаляване на, на безработицата – по време на корекционните мерки безработицата стигна 18%, но сега ръстът на безработицата в Португалия твърде много наподобява този през 2011 година. В началото на периода, през който се ползвахме от международна помощ. Е, този дял също е висок, но все пак намалението, на което сме свидетели, е факт – и то се дължи на създаването на нови работни места. направихме максималното, за да облегчим е, мъчителните последици от социалните реформи, така че никой гражданин да не остане необхванат от е, някаква мрежа за защита. Но трябваше да се борим едновременно срещу задлъжнелостта и бедността. Това е почти мисия невъзможна. Португалия се опита балансирано да постигне целите си, както и да ги постигне решително. Стратегията Европа 2020 е със сигурност една много важна възможност за Португалия. Смятаме, че това е възможност за намиране на по-добри и по-устойчиви социални решения които да позволят на Португалия да стане по-конкурентоспособна, да инвестира в хората, в предприемачеството, в инфраструктурата и да изгради един по-качествен социален модел. Важно е да се инвестира в професионалното обучение. Според мен това е ключ към способността на хората да си намерят работа за пръв път, както и към връщане на онези, които са били известно време безработни на същия пазар. Трябва да се борим с социалната изолация, особено във вида и на младежка безработица. Това ще направи Европа по-солидарна, по-справедлива и по-хуманна. Благодаря. Господин Ян Санравич от Чешката република. Пани председající, дами и панове, я бих... Уважаеми дами и господа, Аз също искам да кажа нещо по инвестиционния план на господин Юнкер. Тази сутрин вече говорихме по тази тема и сега тя отново се превръща в предмет на нашата дискусия. Става въпрос за 315 милиарда евро, но всъщност всеки път се споменава тези 21 милиарда, които трябва да бъдат умножени по 15, за да се получи крайната сума. С други думи, плановете са много амбициозни и не на последно място е в областта на околната среда. Там са необходими също крупни инвестиции. Имаме и много амбициозни планове, свързани е, с альтернативните източници на енергия е, както и по отношение на защита правата на работещите и на потребителите, засилване на нашата конкурентоспособност, е, защото тя в сравнение с други економически сили в света намалява, например, в сравнение с Китай. Има и економически програми в Европейския съюз, които имат за цел постигането на растеж и а, увеличаване на благоденствието. От известно време е, все по-често се казва, че тези цели много често са в противоречие ам, с това, че а, в крайна сметка ще се стигне до а, много сериозно задлъжняване в бъдеще. Благодаря ви. Имаме още време за изказвания. Можем да проведем сесия, свързана с спонтанни изказвания. Просто трябва да сигнализирате, че искате да вземете думата. elisa Ферейра. Елиза Ферейра. Thank you very much. I, I think, uh... Благодаря. Дискусията, която провеждаме, е много важна. Трябва да внимаваме как използваме думите. Защо го казвам? Защото по време на кризата и след кризата Постоянно използвахме думи като структурни реформи, корекции, които стимулират растежа, стратегия за корекции, за растеж и свободни места, без да обясним какво означава това. Така че, ако искаме диалог, трябва да е ясно какво имаме предвид по всяко едно от тези словосъчетания. Сега, когато говорим за 2020, много често говорим за някакво пожелателно мислене, тъй като държавите, които трябва да направят повече за инвестиции, за да насърчат растежа, сближаването, за излизане на кризата, не Получават чисто бюджетно възможност да маневрират и да инвестират по тези въпроси. Какво се случва? Говорим за 2020, за корекции, които да стимулират растежа, а в реалния свят не оставяме възможност за корекции на държавите, които трябва да ги направят. Така че трябва много да се внимава когато обсъждаме конкретните препоръки към отделните държави членки, когато комисията обсъжда с националните парламенти или с Европейския парламент съдържанието на тези препоръки, всичко, което виждаме като такова пожелателно мислене, трябва да се основава върху цифри и върху действителността. Ако държавите членки урежат всичко най-общо по инвестициите си, ако ограничим образованието, ако режем бюджета за здравеопазването, социалните услуги и така нататък, не можем да продължаваме да казваме, искаме корекции или правим тези корекции заради стратегията Европа през 20-та година. Не ако гледаме сериозно на тази дискусия, трябва много да внимаваме с думите или с съчетанията, които ползваме и да не казваме да на различни тълкования на един и същи термин. Това е последния ми коментар за по-нататъчни дискусии. Трябва да е ясно за какво става дума, когато се говори и доколко може да се маневрира изобщо, чисто бюджетно, след корекцията за съответните държави членки, за да могат те да инвестират. От друга страна, когато говорим за новия план за инвестиции на Юнкер, ако искаме да стимулираме сближаването и ако има елемент, който да помага на най-слабо развитите региони да догонят другите, това ще бъде едно, или този план ще се съсредоточи само върху нискорискови проекти в нискорискови държави и ще имаме още по-различни економики след това. Това исках да ви кажа. Много ви благодаря, че ми дадахте възможност да го кажа. Thank you. Uh, there were no other, um... Благодаря. Не виждам други желащи да се изкажат, а всъщност виждам Господин, над който седи на място номер 99. Карол Фидлара, Чех Републик. Чем... Аз съм Карол Фидлара от Чешкия парламент. Благодаря ви. Ще взема отношение по това, което беше казано днес многократно, а именно, че ем, разликата между богатите и бедните става все по-голяма. Инвестициите ем, трябва да послужат за създаване на работни места, но новите статистики показват, че хората, които а, имат работа, ем, не могат да се справят с бедността. С а, много хора се случва така можем да създадем растеж, но въпреки това проблемът свързан с бедността да си остане. Може да се реши първия проблем, а, да речем си излезе от бедността, но да си остане втория проблем, свързан с а, задълбочаване на разликите между бедните и богатите. Всички искат да имат едно ам, определено, един определен а, жизнен стандарт и а, да се създаде економически растеж е едно, но да се разрешат другите проблеми е нещо друго. And... Благодаря. Дискусиите ни през днешния ден бяха пространни и интересни. Благодаря на всички ви за участието. Давам думата на господин Роберто Гуалтиери, председател на Комисията по економически и парични въпроси, който ще ни запознае с заключителните си бележки и ще направи обобщение на цялата дискусия днес. Благодаря, Марита. Аз също съм на мнение, че много ползотворен бе този първи ден на интерпарламентарни разисквания. Мисля, че най-сетне можем да смятаме за приключил е, дългия методологически дебат, е, воден многократно и отдавна е, за това за какво е необходимо интерпарламентарното сътрудничество и до какво може да доведе то, респективно какво не можем да очакваме от него. Ние бихме могли да обсъждаме съществени, важни въпроси по същество и е изключително важно да оставаме във връзка помежду си. Е, тези въпроси, които обсъдихме, също бяха свързани помежду си. Економическото управление, европейския семестър, стратегията Европа 2020 година. Говорихме по въпроса дали економическата стратегия, която ни предлага Европейската комисия за 2015 година и въобще за целия си мандат е реалистична и приемлива. И второ, дали трябва да внесем някакви промени в по-дългосрочните си програми и стратегии с оглед на развитието на ситуацията и най-сетне дали са уместни, подходящи и достатъчни нашите управленчески инструменти? Способстват ли те за една ефективна економическа политика? Способстват ли за е, това Европа да играе, Европейският съюз да играе ролята на економическо правителство на континента, както се изрази господин Юнкер? Всички тези теми е, имат много тясна връзка помежду си. И аз е, категорично смятам, че ние не сме се събрали тук, за да бъдат вижданията ни еднакви по всички въпроси. Всички ние мислим в различна посока, но не можем да имаме разногласия по фактите. Някои факти и някои цифри са особено из категорични. Някои от тях бяха представени от заместник-председателя на комисията господин Катайнен, а именно не сме изпълнили голяма част от целите на стратегията Европа 2020, особено в областта на заетостта, научните изследвания, развитието, намалението на бедността. Така че тези цели не ги постигаме в срок. Второ, не трябва да повтарям цифрите за заетостта, и безработицата, за тази инвестиционна пропаст, която комисията идентифицира. Между 2008 и 2014 година има огромна пропаст от гледна точка на инвестициите. Е, да не сравняваме пък ръста на безработицата с безработицата в Япония и Съединените щати. И още повече, ако проследим линията на брутния вътрешен продукт след глобалната криза, ще видим, че до 2011 година се движим успоредно с Съединените щати, след което започваме да се отдалечаваме от тях. Тоест Европа е навлязла във втора рецесия. И от тук започват разногласията между нас. Някои от е, народните представители смятат, че е, това разминаване се дължи на втора рецесия, която Европа е създала поради липсата на подходящи инструменти и модели за економическо управление. Други смятат, че е, Европа не е създала сама втората рецесия, в която е изпаднала. Трябва да се говори за това, защо политиката или средствата за нейното изпълнение не са се оказали подходящи ти е, можем да имаме различни виждания по този въпрос, но можем да бъдем единодушни по едно. Е, можем да постигнем целите си, ако намерим, ако улучим подходящия е, микс на економическа политика. Това се стреми да постигне и комисията. Това ни казва и господин Юнкер. Той се изправи пред нас и каза, ние сме правителството. Не искам да говоря за управление. Какво е това управление? Ние сме економическо правителство и трябва да се стремим към намаляване на сложността към намаляване на броя на съкръщенията, които използваме към упростяване. Да кажем от какво имаме нужда. От стратегия за економическата политика. Мисля, че ние сега, като парламентаристи, трябва да анализираме неговите предложения и да реагираме. В основата си предложенията са съвсем прости. Трябва да се внесе промяна в сравнение с това, което сме правили в миналото ако има някаква промяна, трябва да преценим дали тя е достатъчна, дали не е достатъчна, защо не е достатъчна. Правителството в лицето на комисията ни прави предложение за економическа политика – като казва, има един триъгълник върху който ще стъпим. Първо, инвестициите. Трябва да се преодолее разликата в инвестициите в сравнение с минали периоди. Значи, за тази цел първо представяме инвестиционен план. Второ, нуждаем се от структурни реформи. И трето, фискалната консолидация трябва да благоприятства в по-висока степен растежа. и структурната реформа и фискалната консолидация трябва да бъдат съпътствани от социален елемент, от социален аспект, който до сега като че ли малко ни е липсвал. При изпълнението на економическата политика на Европейския съюз ние не сме отчитали в пълна степен социалното измерение. Това е предложението на Европейската комисия и аз Смятам, че всички ще се съгласим, че то е разпознаваемо предложение, предложение, което може да се обхване умозрително. Е, нали, това е линия на политиката. Задава се някаква политическа линия. Десет страници материал не задава линия на политиката. Това е доклад. Затова смятам, че това е положително развитие. И на основата на това, което чух и което дискутирахме днес, бих искал съвсем накратко да направя някои коментари по тези три елемента, по те, трите върха на триъгълника. И да дам някои идеи за по-ефективно сътрудничество в бъдеще, защото в това се свежда ролята ни – ние не сме само наблюдатели, ние не сме економисти, не сме журналисти, ние сме парламентаристи. И нашата роля е специфична. Сигурно мнозинството тук са съгласни, че нашата роля е да направим така, че стратегията да заработи, да бъде максимално резултатна. Разбира се, ако има неща, с които не сме съгласни, ще предлагаме альтернативи на тази стратегия. Това ще правим и за избирателите си в бъдеще. Какво можем да направим ние, за да заработи стратегията? Първият върх на триъгълника е инвестиционния план. Не мога да се впускам в подробности, тъй като за инвестиционния план ще говорим по-детално утре. Аз обаче виждам два елемента, по които националните парламенти и Европейският парламент следва да си сътрудничат. Ние е, ще е, отговаряме за изработването на регламента, с който ще се създаде Европейския инвестиционен фонд. И мисля, че трябва да настояваме за разширяване на демократичната отговорност при неговото функциониране. Това е легитимно изискване. И Марита Ускок и всички евродепутати, които участват в този процес, със сигурност ще се стремят към това изпълнението на плана да е максимално прозрачно. Трябва да се обърне внимание на един друг аспект – географската справедливост, географския баланс. Не можем да правим отделна формула за инвестиции във всяка държава членка, но от друга страна не бива да допускаме неравновесие, да се инвестира само на едно място, но не и на друго. Инвестициите трябва да имат паневропейско отражение. И това е, най-вероятно ще привлече и държавите членки към фонда, ще повиши тяхното желание да го подпомагат. За мен това е първата предпоставка. Да направим плана максимално балансиран и да изискваме максимална отговорност за неговата реализация. От друга страна, обаче, трябва планът за инвестиции не само да се опира върху отпускане на европейски средства, за които трябва да се отговори откъде ще дойдат, и привличане на заемен капитал чрез тези средства, но във фонда трябва да влязат и национални средства. Особено като се има предвид, че тези средства няма да бъдат отчитани при процедурите за прекомерен бюджетен дефицит. Това ще бъде много голям напредък тази дискусия със сигурност ще протече по-конкретно утре и е редно тя да бъде полезна. Редно е в нея да се родят конкретни идеи за изпълнението на плана. Вторият връх на триъгълника е такъв, с който е по-трудно всички да се съгласим. Фискална консолидация, която благоприятства растежа. Личното ми мнение е, че трябва да се признае едно. Ако фискалната консолидация не благоприятства растежа, тя просто не се осъществява. Всъщност расте дългът, задлъжнялостта и дефицитът. Лиза Ферейра е, е съвсем права. Ние сме запознати с формулите. Проблемът е, как е, сега за първ път да гарантираме, защото фискалната консолидация да бъде благоприятстваща растежа. И тук е, приветстваме това, което ни се казва в съобщението на комисията за гъвкавостта, за приспособимостта на цикъла. Мисля, че е много трудно за всяка економика в света да, от, да отрече, че през последните години е на лице силна процикличност, следователно ние се нуждаем от въвеждане на елементи на антицикличност. И е много важно да се помни, че гъвкавостта, която предписва съобщението на комисията, не променя фундаменталните правила. И като отговарям на колегите от Бундестага, които предупреждаваха, че правилата не следва да се нарушават, неприлагането на правилата също е нарушение на правилата. Ако е на лице структурна реформа, можем е, краткосрочно да се отклоним от средносрочните цели, за да стимулираме реформата и да не приложим е, член 5 от регламента, който в продължение на години не е бил прилаган. Тук е, не нарушаваме правило, защото в самото законодателство е предвидена възможност за отклонение. Ние призоваваме комисията да прилага уредбата в нейната цялост и да не забравя някои правила, за да не се стига до простенческо и автоматично прилагане на тези правила, до някаква матрица. Трябва да има економическо правителство, както правилно посочва господин Юнкер. Мисля, че е, гъвкавостта, е, новата инвестиционна клауза в съобщението и клаузата за структурната реформа са все важни елементи за постигане на благоприятстваща растежа фискална консолидация. Естествено, има все още нерешени въпроси. Е, някои колеги питат защо не се прилага инвестиционната клауза при корекционния аспект. Може би в бъдеще това ще бъде постигнато. И то в повече страни, а не е, само в някои. Затова ще е много важно прилагането на правилата. То трябва да стимулира инвестициите и да подпомага конфигурацията на националните бюджети през едните години, така че максимално да се оползотвори самата инвестиционна клауза. Националните бюджети да се ориентират към инвестициите. И същевременно да се постигне другата ни основна цел – данъчна и фискална отговорност. И най-сетне е, ще коментирам елемента структурна реформа. Мисля, че съобщението на комисията ни дава възможност да избегнем някои рискове, а именно да решим трудните проблеми и съотношението между конвергенция и съпричастност, като се заобиколят парламентите. Нуждаем се от по-голямо сближаване. Ние сме съгласни и с голяма част от предложенията на господин Саразин за препоръките за отделните страни. Те трябва да станат едновременно по-задължителни, но от друга страна и по-демократични. Смятам, че демокрацията, парламентарната легитимност е фундаментален елемент от структурната реформа. Именно той позволява конвергенцията и разширеното координиране на економическите политики на държавите членки да бъдат съчетани с съпричастност. Ако няма съпричастност, ако хората не чувстват, че това, което правят, го правят те, няма да има успех реформата. Като че ли чрез гъвкавостта понятието реформа в съобщението се разширява. Сега заетостта се смята за нещо, което позволява не само да се пестят пари от бюджета. Трябва специално да обърнем внимание на това, що е то структурна реформа и да не проявяваме едностранчивост. И най-сетне заключението. Чухме много полезни коментари за това как целият този дебат да бъде свързан с средствата, с които разполагаме и с стратегията, която изпълняваме. И всичко това на свой ред да бъде обвързано с дългосрочната ни стратегия Европа 2020. Съгласен съм с сенатора Бориери. Трябва да обвържем, да обвържем стратегията Европа 2020 и европейския семестър. Тази връзка е много важна, за да не съществува всеки от тези два елемента сам за себе си. Естествено, това означава да мислим за съдържанието, за управлението, за много елементи. Аз лично намирам за мъдро това, че комисията задържа така да се каже, прегледа на стратегията. Това ще позволи в не, този преглед да бъдат включени повече демократично легитимирани участници. Не трябва възстановяването, економическото възстановяване да го погребваме за втори път. Един път го погребахме вече. Сега трябва да мислим за разширяването на стратегията и за нейното преосмислене но на основата на работата, която ние вършим съвместно с вас. Смятам, че дискусията ни беше много ползотворна. Благодаря на всички ви за активното участие, за вашия принос. Тази вечер в 7 часа ще се срещнем с комисария господин Московиси. Той ще присъства на нашата вечеря. Там ще бъде и председателят на Европейския парламент господин Мартин Шулц. А утре ще ще е, проведем е, отделна конференция, но пак в рамките на интерпарламентарната седмица. като ще разискваме други, също толкова важни въпроси. Благодаря още веднъж за вашето участие. Очаквам да ви видя на организираната вечеря, както и утре на втория ден от дискусиите. Благодаря.